Пан Чевоничонце! Председателят. Good morning. Please, please take Добро утро, колеги. Моля, заемете местата си. Обявявам заседанието за открито. ще започнем с декларация относно природните бедствия в Европейския съюз и по-специално наводненията. Белгия, Холандия, Италия пострадаха най-тежко. Е, Централна Италия по-настоящем е засегната от наводненията. Югозапад е, на южната част на британските острови. А предполагам и вие в своите изказвания ще посочите още примери. Много жертви, много материални щети бяха причинени Европейският съюз разполага с фонд за солидарност и е, средствата от този фонд са отпускани в 33 случая до сега. Мислите ни са е, с близките и родствениците на пострадалите от наводнения. Знаем, е, това е едно тежко, драматично събитие – в живота на човек. Сега бих искал да дам думата на представителите на политическите групи, най-напред от името на Европейската народна партия. Е, Серджо Павлов има думата. Господин председател, през последно време е, наистина много наводнения засягат европейските страни.